доведоха до тези реформи. Благодаря ви. Председателя, колеги, имам едно съобщение, ще го прочета на английски, е, мисля, че ще е по-удобно. Господин Дейвид Мартинс е, ще закъснее, тъй като полета му закъснява. Затова ще помоля пленума доклада на господин Мартинс, който е изключително важен за нас, е, промените в процедурните ни правила да бъде последна точка тази вечер. Така че сменяме някои от точките в дневния ред, а не сменяме съдържанието на дневния ред за днес. Моля да се съгласите с това предложение, тъй като докладчика трябва да присъства по време на дебатите. Тъй като това е промяна в дневния ред, е, съм задължен да поискам вашето съгласие за тази промяна. Надявам се да сте съгласни. Благодаря ви, колеги. Uh, um... Благодаря.